И така, дневния ред имаме мобата на Хърватия за членство в Европейския съюз, доклада на господин Хане Свобода по отношение на договора за присъединяване на Република Хърватия за членство в Европейския съюз. Той е изготвил свой доклад и по един въпрос за присъединяване на Европейския към Европейския съюз на Харватия. Давам думата на господин Свобода за 4 минути. Благодаря, госпожо председател. Господин председател на съвета, господин комисар, уважаеми гости от Харватия, делегация ръководена от председателя на Харватския парламент, която включва членове на парламента, харватския посланик, и водещия преговорите от името на Харватия. Госпожи и господа, за мен днес е удоволствие да ви помоля за съгласие за присъединяването на Харватия към Европейския съюз. Преговорите за присъединяване бяха сложен процес. Съдействах си с редица хърватски политици, сред които господата Миланович и Поповац. Всички тези политици отвъд междупартийните граници демонстрираха високо ниво на зрялост. Те показаха, че когато става дума за общоевропейски въпроси, трябва да действаме заедно. С това дадоха добър пример на други страни в региона. Благодаря специално и на докладчиците в Сянка за чудесното сътрудничество, което установихме. Благодаря на комисията и разбира се на господин комисаря Фюле. Благодаря и на съвета. Единствено чрез последователна политика на ниво Европейски съюз успяхме заедно с отговорните политици в Харватия да постигнем извършването на необходимите в страната реформи. Успяхме да установим и сътрудничество с Международния наказателен съд в Хага, сътрудничество, което задълбочихме. Става дума не за отмъщение, не за някакви настроения на европейско равнище. Става дума за това, че Харватия трябва да се изправи пред историческото си минало, за да го преодолее. Изказаната критика бе свързана единствено с това, че някои се възползваха, са се възползвали от ситуацията в миналото, за да извършат военни престъпления. Критиката не бе насочена към Харватия като цяло. Бе направено и не малко в борбата с корупцията. Пред съда бе изправен бившият министър-председател на Харватия. Това е доказателство не за нивото на корупцията, а за факта, че Харватия надлежно се бори с нея. Бе предприята и реформа в областта на съдебната система бяха извършени значителни действия в тази област. Бе установена и система за мониторинг. Това е важно за комисията, тъй като преди същинското присъединяване тя ще трябва да провери дали са били извършени реформите. Много важно е да обърнем внимание на положението на завръщащите се сърби. Благодаря на господата Юсипович и Тадич за това, че проявиха смелост за да предприемат необходимите мерки като например посетиха Букова. Бях там няколко седмици след извършените ужасяващи разрушения. Станах свидетел на това до какво може да доведе човешката агресия, ако е подклаждана от безотговорни политици. По време на моето посещение там видях, че хората са насочили поглед и към бъдещето. Видях, че е изградено училище, което се посещава съвместно от сърби и харвати установих, че хората са готови заедно да говорят за бъдещето си. Хората във Вукова знаят за какво става дума в Европа, въпреки че повечето от нас тук може би не. Хората във Вукова знаят, че в Европа трябва да преодолеем омразата и разделението. Хората знаят, че трябва да заложат на единението, а не на разделението този ред на мисли искам да изразя своето убеждение, че като вземем предвид всичко това, можем да сме сигурни, че Харватия ще направи всичко възможно, за да даде възможности на другите страни в региона да се присъединят към Европейския съюз. Много важна е политиката на добросъседство – Харватия, както и Словения, като тук ще спомена президента на Словения, успяха да преодолеят конфликта си във връзка с границите. Ето защо за мен присъединяването на Харватия към Европейския съюз е една важна стъпка напред към постигането на общо европейско единение. Надявам се, че съветът ще прояви необходимата смелост – като през следващите седмици направи стъпка към Черна гора и Сърбия и им покаже, че продължава по пътя на европейската интеграция. Знам, че в последно време се е, задава въпроса дали европейската интеграция не е, е основното зло, причината за всичките ни проблеми. Но аз не смятам така. Надявам се, че утре ще постигнем широк консенсус за присъединяването на Харватия. Надявам се, че в тези времена на песимизъм, както и на пораженчески настроения, да можем да покажем, че вярваме в на Европа, единна Европа, част от която да е Харватия. Трябва да покажем, че вярваме, че ще доизградим тази на Европа заедно с Харватия. Благодаря. Говорихте малко повече от времето, което ви бе отделено. Сега давам думата на господин министра от името на председателството. Мадам президент. Госпожа председател, господин комисар, уважаеми депутати. Много се радвам, че мога да участвам в този дебат. Това е един от последните етапи от процеса, който след няколко дена ще доведе до подписването на договора за присъединяване на Харватия. И с това Харватия ще стане 28 28-ма държава членка на Европейския съюз. Това е отлично. Можем а, да поздравим Харватия за приключването на дългия процес на преговори. Искам да подчертая тук, че политиката за разширяване е една от най-успешните политики на Европейския съюз. Европейската интеграция има за цел укрепването на мира, стабилността и разширяването е един от най-добрите инструменти за постигане на тази цел. Сблъскваме се с сериозни предизвикателства и точно в този момент присъединяването на Харватия ни припомня много добре защо държавите членки са решили да се обединят в Европейския съюз. Виждаме колко голяма е решимостта и на други страни да станат част от успеха на Европейския съюз. Искам да ви благодаря за подкрепата на Европейския парламент за Харватия през цялото време на преговорите. Един от важните въпроси е, при разширяването е принципа за изпълнение на е, конкретни условия. Тези условия са от е, огромно значение, тъй като могат да гарантират това, че държавите, които кандидатства, ще са готови да станат държави членки. С тези условия са свързани и ползи, и задължения. И само ако се изпълняват тези задължения, гражданите ще могат да се възползват напълно от членството на страната в Европейския съюз. Има и още един важен въпрос, свързан с взаимното доверие. А именно, ако страната кандидат изпълни критериите за членство и Европейския съюз изпълнява поетите ангажименти. ако дадете своето съгласие присъединяван... за присъединяването на Харватия. Договорът ще бъде подписан следващия петък. Церемонията ще се проведе сутринта с министър-председателя на Харватия Ядранка Косор, която ще може да участва в Европейския съвет същия ден. И тук искам да подчертая, че присъединяването на Хрватия все още не е приключил. Хрватия трябва да продължи да работи по реформите с същата целенасоченост, за да може от датата на присъединяване да може да приеме пълното членство. Ще се наблюдава напредъка във всички области преди присъединяването, особено във връзка с съдебната система, основните права, а това е глава 23, както и в областта правосъди, свобода и сигурност, глава 24. Съветът разглежда и доклада за напредъка на Хърватия, изготвена от комисията. Искам да ви уверя, че ще продължим да следим развитието в Хърватия и ще информираме парламента постоянно. Нека да не забравяме бъдещето. Присъединяването на Харватия е от решаващо значение за целия регион. Това е един много силен, положителен сигнал, който може да насърчи мира, просперитета и добросъседските отношения в региона. Подписването на договора трябва да се разглежда като голямо насърчение за всички останали страни в региона, които могат да последват Харватия и да покажат и те своята целенасоченост и желание да постигнат критериите за членство. Надяваме се, че това събитие на 9 декември ще даде допълнителна двигателна сила а, за всички страни от Западните Балкани – и се надяваме, че всички страни там ще последват Харватия. Благодаря. Е, Τώρα θα πάρουν το λόγο συνάδελφοι από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Ο κύριος Φάρμ πρώτα για ένα λεπτό από την Επιτροπή. От... Сега ще се изкажат колегите от различните комисии. Първо представителя на комисията по бюджета. Имате думата. Извинете, всъщност, господин комисар, моя грешка. Вие имате думата, господин комисар. Извинявайте madam president uh, uh, <coughs> honourable members of parliament Почитаеми дами и господа евродепутати, днес е един решаващ момент. Ние сме призовани да дадем своето одобрение на присъединяването на Харватия като 28-ми член. Имаме колеги тук, които години наред работят с нас и споделят тази важна дата. Почитаеми дами и господа, комисията вече изрази положителното си мнение на 12 октомври. Надявам се, че вашия глас утре е, по препоръката и резолюцията, подготвени от господин Свобода, ще бъдат положителни. Това ще даде възможност на съвета да вземе своето решение за присъединяването на Харватия, така че да бъде подписано на 9 декември е, споразумението за присъединяване. Вашия глас е гласа за Харватия, глас за региона, глас за Европейския съюз. Първо, това е един глас за Харватия. Харватия една държава, която е много различна от тази, която тя бе, когато кандидатства преди една декада за членство. Една Харватия, където промените, наложени от процеса на присъединяване, се забелязват навсякъде. Економиката е готова да стане част от единния пазар и се справи с финансовата криза, независимо от сложните времена, в които живеем. Харватия обаче не бива да забравя, че има економически реформи, които трябва да продължи да прилага. Демократичните принципи и основните права трябва да бъдат зачитани. Върховенството на закона трябва да бъде подсилено в различни реформи. Това е резултат от усилената работа, която е извършена. И като се има предвид усиленото, усиленият процес на присъединяване, това е първата страна, която го направи по адаптираната преговорна методология. Това означава систематичното използване на жалони и репери. Хрватия можа да покаже всъщност, че тя отговаря на стриктните условия и ще бъде готова да стане държава членка на 1 юли 2013 година. Конкретно ударение бе сложено върху съдебната реформа и борбата срещу корупцията. Това подпомогна Харватия по време на процеса на преговори. Освен това, това доведе до значителни резултати по места. Например, начина по който прокуратурата, както и съдебните власти в страната, се справят с дела по обвинения с... в корупция. И това не е краят. Харватия трябва да покаже, че тя ще изпълни всички поети задължения в контекста на преговорите. Ще продължа и подготовката на страната до самото и присъединяване. Завършването на тази подготовка е приоритет на правителството, което ще бъде сформирано след изборите през декември. Искам да гарантирам пред вас, че Европейската комисия ще продължи да наблюдава а, зачитането от страна на Харватия на задълженията, които е поела по един обективен а, и цялостен начин. По целия път на страната до момента на присъединяване. Ще продължим да подпомагаме а, Харватия в а, този последен етап а, нейния път. Комисията също така ще продължи да информира Европейския парламент и съм винаги на ваше разположение да коментираме констатациите. Госпожо председател, това е един вод и за региона. Напредъкът на Харватия дава светлина а, за другите държави от региона. Тя показва, че ползата от присъединяването е нещо, което и те могат да постигнат. Разширяването дава огромни политически, социални, економически ползи. Разширяването всъщност дава център за стабилност и, и дава възможност да се превърне в център на стабилността. То всъщност дава и възможност да се постигне върховенството на закона. Чисто економически и така се повишава начина на, извинете, стандарта на живот в държавите членки. Тук не става дума само за хармонизиране на законодателството с европейското. Най-вече говорим за промяна в обществото, говорим за приемане на ценностите, върху които почива нашия съюз. Тези ценности са тясно свързани с основните права, съдебната система, правосъдие, свобода и сигурност. Затова разработихме нов подход и в бъдещите преговори предлагаме тези въпроси да бъдат разглеждани първо, като това бъде първата тема, която бъде отворена и последната, която трябва да се затвори. Госпожо председател, почитаеми депутати, това е един вод и за Европейския съюз. Разширяването е в наш стратегически интерес да подсигурим своята сигурност и благоденствие. Приемането на Западните Балкани, от страна на Западните Балкани на нашите ценности ще доведе до стабилност и необратими политически реформи. Интеграцията в вътрешния пазар всъщност се от полза и за нашите износители и инвеститори. Приемането на европейското законодателство пък ни дава възможност да постигнем стратегическите си цели, а, що се отнася до транспорта на енергийни източници, околната среда, както и други наши стратегически интереси. Една добра политика на разширяване е най-ефикасният инструмент за подкрепа на процеса на реформите и трансформациите. Присъединяването на Харватия вече е факт и това показва, че тази политика работи и на нея може да се вярва. И накрая искам да ви благодаря за сътрудничеството и за подкрепата, защото без тях едва ли щяхме да бъдем днес тук и да пишем историята. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επιτροπέ. Και τώρα ερχόμαστε στους εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Ο κύριος Φάρμ... Сега ще дам думата на представителите να... на комисиите. Сега представители на комисията по бюджета. Уважаеми колеги, членството на Харватия е историческо събитие. Надявам се, че и останалите държави от Западните Балкани ще се присъединят към този процес – Разгледахме економическите аспекти от присъединяването на Харватия. Хърватия трябва да подобри механизмите си за разходване на средствата от бюджета на Европейския съюз, в това число и на местно и регионално равнище в малките и средните предприятия. Важно е разходването на европейските средства не само на централно ниво. Хърватия трябва да подобри механизмите си в тази област, както подобри механизмите си в областта на правосъдието. Увеличаването на размера на помощта за Харватия не е само източник на разходи, той е източник на развитие, на економически растеж, както за Харватия, така и за цяла Европа. Затова приветстваме Харватия с добре дошла в Европейския съюз. Комисията по конституционни въпроси сега. Господин Трасковски. We... За разлика от някои опасения, разширяването винаги е катализатор за изключително необходими промени и потенциален източник на растеж. Ще изложа моето становище за присъединяването на Харватия. Първо, спазването на договора, както и спазването на протоколите, подписани от Ирландия и Чехословакия са две различни правни основания. Това са две различни процедури, основаващи се на два различни правни текста. Те могат да си съвпаднат във времето, но каквато и да било връзка, каквото и да било обвързване между двете процедури, би могло да доведе до отлагане на процеса а на нашите хърватски приятели на последната отсечка от пътуването им към Европейския съюз бих искал да кажа на добър час. Сега от името на политическите групи, различните оратори, НП, господин Посълт. Две минути. Госпожо председател, Европейският парламент вече от повече от 30 години подкрепя Харватия. Като млад асистент на Ото фон Хабсбург в началото на 80-те години работих за това първите харвати в изгнание, ръководени от госпожа Дончевич, първите правозащитници, да ни посетят тук в Страсбург, да говорят пред нас за стремежа на Харватия към свобода и за състоянието на правата на човека в страната. През 90-та година в Харватия бяха проведени първите свободни избори, които подкрепихме. Направихме всичко възможно да обърнем внимание на Харватия, че е необходимо да преговаря с, с Сърбия за мирния преход на бивша Югославия към отделни държави. Този процес се провали поради модността на много субекти в западния свят. Ето защо бе чудесно, че в края на 1992 година Европейският парламент най-накрая постигна обявяването на независимостта на Харватия. От 1992 година насам по пътя на преговорите и реформите Харватия пое и по пътя към Европейския съюз. Това е една европейска страна в истинския смисъл на думата, един от най-добре подготвените кандидати за членство чиято кандидатура някога сме разглеждали. Обръщам се към господин Свобода. Господин Свобода, чудесно е, че заедно с всички други докладчици и докладчици в Сянка в течение на годините успяхме да направим така, че именно Европейският парламент премахна много от несправедливите пречки, които се поставяха пред Харватия. Харватия повече или по-малко изкуствено бе възпрепятствана по пътя си към Европейския съюз. Това бе напълно неприемливо, като се има предвид, че и процеса на присъединяване бе доста сложен. Спрямо Харватия бяха поставени много по-строги критерии в сравнение с критериите поставени пред редица други държави. Харватия се справи отлично с всички тези строги изисквания. Надявам се, че наблюдателите от Харватия ще ни позволят да дадем нов тласък на развитието на Европейския съюз. Радвам се, че мога да се обърна към вас на харватски да живее Харватия. Господин Вигенин от името на социалистите и демократите. Господин комисар, сигурен съм, че днешното заседание щеше да бъде много по-тържествено, ако дебатът преди това не беше се концентрирал върху икономическите, финансови и монетарни проблеми на Европейския съюз. Аз даже си мисля, че ако жителите, гражданите на Харватия бяха слушали някои от изказванията на колегите преди това, щяха да се замислят дали да влизат в Европейския съюз. В същото време присъединяването на Харватска към Европейския съюз е един голям успех и за страната, и за Европейския съюз. Аз смятам, че Хърватска се присъединява в един много важен за нас момент, който може би ще ни накара да се замислим, че ситуацията в Европейския съюз все пак не е толкова трагична и тежка, колкото се опитват някои да я представят, че съюзът ни има бъдеще и продължава да бъде атрактивен. Тук ми се ще да спомена изказване на официален представител от друга страна кандидат, който каза, вие продължавате да говорите колко ви е тежко, но не знаете какво е да си извън Европейския съюз и да се налага да посрещаш тази тежка криза. Вярвам, че Европейският парламент ще гласува с огромно мнозинство решението за присъединяване на Хърватска към Европейския съюз, така както го направи вече Комисията по външна политика и аз смятам, че оттук нататък задачата на Хърватска трябва да бъде работата с страните членки, като се надяваме, че графикът за ратифициране на договора няма да бъде нарушен и Хърватска ще може да се присъедини така, както е планирано ние сме доволни че господин свобода представител на групата на социалистите и демократите свърши успешно своята работа и по един блестящ начин помогна на хърватска да стигне до този момент и се надявам че искам да подчертая нещо от неговия доклад участието на гражданите. това е нещо изключително важно и ние се надяваме че референдумът е, ще бъде с е, високо участие на гражданите и ще бъде достатъчно положителен. Имам предвид референдума в Хърватска. Накрая, ако може едно изречение като реплика към господин Посълт. Наистина е, Хърватска трябваше да мине през по-строги изисквания, но това позволява тя да влезе в Европейския съюз без механизми за мониторинг, с каквито продължават да се мъчат все още България и Румъния. Успех на Хърватска! Благодаря τώρα για την ομάδα των Φιλελευθέρων ο κύριος για δύο λεπτά. Spoštovana predsedujoča, spoštovani gospod komisar, spoštovani gostje iz Hrvaške. От името на либералите господин Вайгел за две минути. Уважаеми господин комисар, уважаеми гости, присъстващи на нашето пленарно заседание. За нас е чест, че вие сте днес тук сред нас Днес е един важен ден, както за нас, така и за вас. Харватия дълго очакваше този момент. През идните седмици предстоят други подобни такива тържествени моменти. Смятам, че Харватия трябваше да заплати по-висока цена за своето членство в сравнение с други държави, присъединили се към Съюза през последните години. Това бе следствие от погрешния подход на Европейския съюз, който обвини Харватия, че е причинила войната на Балканския полуостров. Европейският съюз не гледаше на Харватия като на една от най-големите жертви на тази война. Днес наблюдаваме много по-голямо сближаване, както в областта на политическия живот, така и сред гражданите на Харватия. Това е голямо постижение за една страна, която по силата на историческото си развитие е разнородна. Днес настъпи момент, който хърватите могат с радост да очакват. Господин комисарят много ясно се изказа по този въпрос. Мога само да се съглася с него. А именно, че има много области, в които Харватия трябва да постигне по-добри резултати в бъдеще, като например правата на човека, защитата на малцинствата. Но това не са проблеми специфични за Харватия. Всички се сблъскваме с тях. Приветствам Харватия с добре дошла. С радост очакваме присъединяването на 28-я член на Съюза. Благодаря, господин Танък, за две минути. Госпожо председател, имах удоволствието да прекарам лятната си почивка в Харватия. Убедих се в нивото на просперитет и социален напредък, постигнати в тази красива страна. Моята група утре ще гласува за присъединяването на Харватия като 28 член на Съюза. Харватия пое водеща роля на Западните Балкани в извършването на реформи, например като изправи бившия си министър-председател пред съда по обвинения в корупция. Въпреки това има още много какво да се направи, най-вече по отношение на завръщането на разселените лица и борбата с организираната престъпност. Харватия трябва да осигури защита на важни свидетели и да си сътрудничи с Международния наказателен трибунал за бивша Югославия. присъединяването на Харватия ще създаде и някои проблеми, като например налагането на временни ограничения върху достъпа на гражданите и до пазара на труда в Европейския съюз. Опитът ни с либерализирането на визовия режим за хърватски граждани, пътуващи през шенгенското пространство, показва, че има, че гражданите не са злоупотребявали с тази либерализация. Престъпниците така или иначе ще си се движат свободно, независимо от това какви мерки прилагаме. Радвам се, че съседите на Харватия в Черна гора, както и Македония, също така скоро ще започнат преговори за присъединяване. Но, що се отнася до останалите държави на Западните Балкани, за тях не е толкова ясно кога ще се присъединят. В момента, в който Харватия стане член на Европейския съюз, т.е. след ратифицирането на договора от всички държави членки, тя трябва да подкрепи своите съседи по пътя им към Европейския съюз. Имам предвид най-вече Сърбия. Благодаря, господин Посел. от Синя карта Господин Танок, приемате ли синя карта от господин Поселт? Да. Радвам се, че колегата Танок се изказа по този начин. Той упомена бившия министър-председател на Харватия, но трябва да знаете, господин Танок, че без този човек Харватия днес нямаше да е там, където е днес. Не смятате ли, че този човек има право на справедлив съдебен процес и не бива да бъде осъждан предварително? Не мога да коментирам по това, тъй като е вътрешно политически проблем, но всеки заслужава справедлив съдебен процес – Знам, че бившият министър-председател създаде предпоставките за присъединяването на Харватия. Знам, че е способен политик, но ако наистина е извършил деяния свързани с корупция, трябва да бъде изправен пред съд и да си получи заслуженото. Но това го решава не Европейският парламент. Минута и половина за зелените, госпожа Луначек. Фра президентин, комисар. Госпожо председател, господин комисар, това са добри дни за Харватия и за Европа. А днес в Европа не сме свидетели на толкова много положителни неща. Затова нека се насладим на този момент, нека утре гласуваме за членството на Харватия. Бих искала от името на групата на зелените да поздравя хрватското правителство и всички хрватски граждани за постигнатото през последните години. С сутрешното гласуване, както и с предстоящото подписване на договора, ще се постигне кулминацията на един над 10 годишен процес но този процес няма да приключи на този етап. Необходими са и по-нататъчни действия, като борба с корупцията, реформа в съдебната система, наказателно преследване по обвинения в военни престъпления. Ето защо безумното предложение за изменение от НП за утрешното гласуване не е приемливо. Колегите искаха да извадим от текста на резолюцията препратката към гей парада в Сплит през тази година. Мисля, че трябва да се обявим ясно против такива опасни националистически тенденции и против хомофобията. В сътрудничество с комисията ще се застъпим за това комисията ясно да посочи съществуващите проблеми. Ще се застъпим и за това гражданското общество в Харватия да участва в процеса на наблюдение върху реформите. Единствено ако осигурим прозрачност в рамките на този процес, ще можем да спечелим и доверието на харватските граждани. Пожелавам и на другите държави от Западните Балкани да се възползват от този момент по пътя си към Европа и всичко най-хубаво за Харватия. Сега една минута за господин Георгио от Левицата. А, не, господин Посел пак а, иска да зададе въпрос. Please. Ich habe nur eine Frage an die Kollegin Luna въпрос към колегата Луначек, а именно дали се е запознала с текста. Е НП естествено е за осъждането на тези актове на насилие в точка 14, но сме против това, че в точка 15 се обвинява правителството в провал на действията си поради предизборната кампания в страната. Но разбира се, обявяваме се против насилието. Госпожо Луначек, ще отговорите ли? Госпожа Луначек, не Възнамерявам в никакъв случай да подкрепям предизборната кампания по какъвто и да било начин, но според нас действително компетентните органи са отговорни за това, че гражданите в Сплит не са били защитени по никакъв начин. Искаме да оттеглите изменението си. Благодаря, господин Хацигоргио. Имате думата. Господин председателю, а, ние като европейска левица много се гордаем с присъединяването на Харватия към Европейския съюз. Влизаме в а, един период, в който доверието към Европейския съюз а, като че ли много се е разклатило. Всички трябва да се убедени, че ако сме заедно, ще живеем и ще работим по-добре. Аз не съм убеден, че присъединяването на Харватия няма да съвпадне с падането на еврото, защото знаем, че тази процедура по присъединяване на Харватия доведе до големи промени и голям напредък в страната в най-различни сектори. Бежанци се върнаха в страната, разселени лица, имаше ясна борба срещу дискриминацията, както и споровете с съседни страни. Ние подчертаваме социалните и економически проблеми на тази страна, като бедността, липсата на заетост, незачитане правата на човека, но така ли е? Една свободна економика като че ли ще осложни живота на хората. Искаме истинско економическо е, развитие с социална защита, с, с социални мрежи, като също време, разбира се, се разрешават въпросите на свързани с економиката, даване достъп до услуги, до образование, до здравеопазване и така нататък. Сега давам думата на господин Фараж. Имате думата. Благодаря. Наскоро посетих Харватия. Исках да видя дали наистина има национален дебат, дали има една справедлива кампания. Какво се оказа? Европейския съюз прави всичко възможно, за да подкупи политическата класа в Европа. И се справя доста добре. Европейския съюз вече беше дал 320 милиона евро е, на Харватия в е, предприсъединителна помощ, както я нарича. И още 1 милион евро отидоха за пропагандна кампания, така че да се убедят харватите, че Европа е единствената им надежда. Харвати получават високо високоплатена работа в Европейския парламент и в Европейската комисия, само за да вкусят сладостта на, на позициите, на постовете, които могат да си разпределят по-нататък. Но старите комунисти все още дърпат конците в Харватия и те ще забогатеят невероятно, ако Харватия се присъедини към Европейския съюз. И това не е всичко. В Харватия свободни медии няма. Национален дебат няма. Награда от 10 000 куни е обещана, ако някой може да намери статия в който е да било вестник в Харватия, в която се твърди, че не е добре да се присъединява Харватия към Европейския съюз. Ясно е, че има кампании, но това е безцеремонна пропаганда. Това е страна, която хиляди години се бори за независимост и 20 години се радва на своята независимост. Успя да излезе от разпадащия се политически експеримент на бивша Югославия. И сега какво става? Присъединяват се към една нова Югославия. Надявах се, че ще има повече разум, но ето на. Благодаря, господин Фараж. Давам думата на господин Бронс. Кидаш Бронс. Thank you. It's 20 years since uh, Croatia вече 20 години минаха от обявяването на независимостта на Харватия. 95% от харватите подкрепиха тази независимост в референдум и след това участваха в войната, за да я защитат. Война, в която много харвати загинаха. И какво се оказва? Сега Харватия е готова да се откаже от тази скъпо струвала им независимост, за да се присъедини към Европейския съюз. предават с готовност всички генерали на Международния наказателен съд, сякаш принасят жертви на един ревнив бог. Когато има референдум, трябва да се вземат предвид неговите резултати. Този референдум е бил проведен, хората са искали независимост и това, че не се зачита, е неуважение най-малко правителството злоупотребява с публични средства, за да провежда своята пропаганда, а референдума се разглежда като чиста формалност. И даже ако няма достатъчно положителни гласове, ако наделят отрицателните, просто ще се проведе друг референдум. Нали така действа Европейския съюз? Благодаря, господин Карас. Госпожо председател, господин докладчик, госпожи и господа, процесът на вземане на решение показва, че са настъпили добри времена. Добри времена не само за Харватия, но и за Европейския съюз. Европейският съюз е процес, проект за обединение на целия континент, за преодоляване на насилственото разединение на Европа. Това е проект за установяването на мир и, харм... и съжителство. Европейският проект е реакция на предизвикателствата, пред които трябва да се изправим заедно. Не е приключил процесът на разширяване. Трябва да се ускори процесът на интеграция. Економическият и социалният съюз трябва да бъде доизграден. За целта трябва да предприемем решителни, конкретни действия. В Харватия и в Европейския съюз не бива да почиваме на стари лаври. Вместо това трябва постоянно да вървим напред по пътя на реформите. Харватия и в Европейския съюз има потенциал за усъвършенстване в борбата срещу корупцията, в спазването на основните права и в предприемането на необходимите мерки за реформа. Не е случайно, че колегата Свобода, колегата Луначек, аз и нашият приятел господин Поселт вече от години съпътстваме придружаваме Харватия по пътя и към Европейския съюз. Това е така, защото Австрия от години се е обявявала за независимостта на Харватия. Има много дълбоки връзки между двете страни, както исторически, така и културни. Затова се радваме, че този дълъг процес може да бъде доведен до своя край. Надявам се, че утре всички заедно ще приветстваме Харватия с добре дошла. Надявам се, че заедно с Харватия ще можем да се изправим пред предизвикателствата. С това ще отправим и положително послание към Западните Балкани. Сега госпожа Файон. Jutri pomembno sporočilo, da se širitev nadaljuje kljub težkim Благодаря. Утре сутринта ще отправим ясно, важно послание, а именно, че продължаваме напред въпреки трудните времена. Надявам се, че ще отправим едно положително послание и към Западните Балкани. Присъединяването на Харватия е от значение за всички държави в региона. Тя ще послужи на тези държави за добър пример, най-вече Присъединяването на страната ще бъде тласък напред към решаването на междудържавни проблеми в региона. Що се отнася до споразумението за арбитраж между Харватия и Словения, това бе едно добро решение. Харватия трябваше да проведе много реформи, най-вече за борба с корупцията. По пътя към Европейския съюз тя ту бе като един маратонец, ту спринтираше. Това темпо трябва да се поддържа. Не бива в предизборната кампания да се разруши постигнатото равновесие. В крайна сметка хърватските граждани ще решат дали искат да се присъединят към Съюза или не. Референдумът в Словения бе положителен. Надявам се, че резултатът ще бъде такъв и в Харватия, тъй като трябва да постигнем стабилност в региона. Добре дошли на колегите от Харватия. Господин Салавракос. Благодаря. Господин Свобода е много сериозен човек. И много сериозен доклад е изготвил. Трябва обаче да кажа, че е направил огромни усилия. Усилия, каквито е направила и Харватия, за да се справи с големите си проблеми. Трябва да се продължи с тези усилия, със същия ентусиазъм. Трябва да се работи със същия ентусиазъм и за реформата на правосъдната система, и защитата правата на човека, и прозрачността, в обществените поръчки, например, и управлението на политическите партии. В сравнение с други страни от региона, Харватия всъщност показа, че напредна с огромни стъпки напред. Говоря за бившата Югославска република Македония, например. Надявам се присъединяването на Харватия да даде един нов тласък на страните от Западните Балкани и за това добре дошла Харватия в Съюза. Благодаря, казва председателката. Следващия господин Ковач, но го няма. Затова господин Хокмарк за една минута. Микрофон, ако обичате. Госпожо председател, искам да благодаря на докладчика. Добре дошла Харватия. И е, изчезна микрофона на оратора. Явно ни саботират. Утре ще имаме възможност да гласуваме за присъединяването на Харватия към Европейския съюз. Това е един израз на идеите ни и на силата на европейското сътрудничество. Много съжалявам, че господин Фераш си тръгна, защото той има проблем. Има проблем с членството на Хрватия в Европейския съюз. Има едно послание, то е, че сътрудничеството Европейския съюз има ценности, които са много по-привлекателни от неговите политики. И по този начин можем да видим, че във времена на криза ние можем да продължим с едно от чудесните ни начинания – разширяването на Европейския съюз. То ни показва, че ние градим едни стабилни демокрации, едни отворени общества и с Харватия правим още една стъпка, защото правим Европа по-добра. Харватия стана едно по-добро общество и като член на Европейския съюз тя и нейните граждани ще имат същите възможности, като всички други граждани на Съюза. Европа ще стане по-добра. Ще се създадат по-добри възможности за всички ни – шведи, австрийци, хървати и всички други, които участват в този фантастичен проект. Така че утре ние ще покажем силата на Европейския съюз във времена на економическа криза. Това показва, че има място за оптимизъм. Има място и за послание към другите страни от Западните Балкани. А то е, когато се трансформирате, когато се реформирате, тогава ще можем всички да се радваме на демокрация, мир и едни отворени общества. Благодаря, казва председателката. И сега госпожа Гънц. Благодаря много, госпожо председател. Много се радвам, че можем да гласуваме положително за присъединяването на Харватия. Един отличен член на нашата политика за добросъседство. Много се радваме, че Харватия е твърдо стъпила на пъти към присъединяването, че членството в Европейския съюз е твърдо възможно за нея и Европейския съюз ще изпълни своите ангажименти. По време на унгарското председателство успяхме да затворим преговорите по, а, по много глави от преговорите и винаги сме се борили за членство на Харватия. Има обаче и задачи, които Харватия трябва да изпълни преди да се присъедини. И казвам това като член е, идващ от страна, е, която много скоро се присъедини към Европейския съюз. Добре е да се работи за добросъседски отношения и да се сложи край на националистичните сантименти. Защото нашите ценности ще бъдат прияти само ако политиците и правителствата – информират гражданите за тях и ги информират за ползите и задълженията, свързани с членството. Благодаря, господин Каспари има думата. Той не е в залата. Господин Петерле има думата за една минута. Е, мерси, мадам ле президент. Е, Спочтовани господ председник, драги колегица и колеги, Републики Хрвашки искрено Госпожо председател, уважаеми колеги, искам да поздравя Харватия с приключването на преговорите за присъединяване и подписването на договора за присъединяване. Това показва, че процесът на интеграция в Европа може да продължи Хърватия е втората държава на територията на бивша Югославия, която ще се присъедини към Европейския съюз. Надявам се, че такава възможност ще има и за други държави в Юго-Источна Европа. Надявам се, че тези държави ще могат да продължат процеса на интеграция под знака на мир в региона. Θα του δώσω το λόγο για ένα λεπτό όπως είχε προβλεφθεί. Господин Каспари междувременно дойде. Имате думата. Уважаема госпожо председател, благодаря ви, че ми дадохте думата. За мен е много важно и с това категорично подкрепям изказалите се преди мен, да заявя, че Хърватия е сред страните, които са най-добре подготвени за присъединяването си към Европейския съюз. През изминалите месеци Хърватия постигна голям напредък. Благодаря както на Европейската комисия, така и на хърватските ни партньори за големите усилия, които положиха. Европейският съюз е разработил точни правила за условията за присъединяване на нови държави. Със съжаление отбелязвам обаче, че отново ще приемем страна, която не изпълнява на 100% всички наши условия. С това не искам да кажа, че Хърватия не е постигнала напредък. Напротив, тя дори е постигнала по-голям напредък от други държави, които вече са били на този етап. Но мисля, че трябва да подходим справедливо към държавите, които предстои да се присъединят, а именно като приложим разработените от нас правила. Често разписваме правила, но не ги прилагаме. Благодаря ви, господин Каспари. Скъпи колеги, сега преминаваме към спонтанни изказвания от залата. Различни колеги са се записали в списъка. На 6 ще дам думата. Моля ви, спазвайте сроковете, така че всички да могат да се изкажат. Господин Николаш. Няма го. Господин Николашик. Няма го. Добре. Не го виждам. Госпожа Ротова, една минута. Колегове, е завършени приступових еднани Хорватска... Благодаря, госпожа председател. Дами и господа, присъединя... приключването на преговорите на Хърватия за присъединяване е отлична новина. Хърватия е много добър пример за други страни в региона и може да служи като гарант за стабилността на Западните Балкани. Много се радвам на тези новини, защото отношенията между Харватия и Чехия са били добри. жалко е обаче, че в Чехия могат да се е, предприемат мерки против присъединяването на Харватия поради позицията на нашия президент. За съжаление, той не смята, че присъединяването е необходимо и е, търси подписване на допълнителен протокол. Но истината е, че гражданите на Чехия биха искали Хърватия да се присъедини възможно най-бързо. Нехто лого. Паракало, една лепто gospa predsednica. Uspeh Hrvaške je velik poraz evroskeptikov in zato čestitam Hrvaški. Госпожо председател, отново бе поставена ниска оценка на евроскептиците. Във връзка с това поздравявам Харватия, както нейното правителство, така и гражданите й. Поздравявам и полското председателство. Можем да се гордеем с това толкова важно за Европейския съюз постижение. Благодаря на Хане Свобода и за дългогодишната му и ползотворна работа. В началото на декември трябва да можем да предадем штафетата, да определим дата за присъединяването на Харватия. Харватия заслужава това присъединяване. Европейският съюз заслужава и нова държава кандидат за членство. Трябва да подкрепим Сърбия. Обръщам се към Европейската комисия и съвета с молба да включи в процеса и Сърбия и Черна гора. Госпожа Тикал за една минута. Кроация la Униона Europeană Consider că aderarea Croației va avea o... Ние сме за присъединяването на Хрватия в Европейския съюз, тъй като това ще бъде един значителен принос, ако искаме да прилагаме стратегията на Европейския съюз за река Дунав. Знаем, че Харватия заедно с Германия отговарят за шестата ос, т.е. опазването на биоразнообразието. Баден-Вюртенберг пък отговарят за ОС 8, което е конкурентоспособност на предприятията. Така че като държава членка Харватия може да допринесе за развитието на транспортните коридори от трансевропейски характер. Хрватия има много важна роля, която би могла да изиграе тъй като може да се подсили е, европейската транспортна инфраструктура и да се подкрепи тази инфраструктура на Балканите. Благодаря, господин Обермайер. Една минута. Благодаря, госпожо председател. След преодоляването на много бюрократични препятствия, за щастие, преговорите за присъединяване на Харватия стигнаха до успешен край. Страната положи големи усилия, например за реформиране на съдебната си система, но трябва да обмисли и някои други мерки, като например извеждането от експлоатация на АЕЦ Кришко, както и поетапното извеждане от експлоатация на другите си такива мощности. Харватия трябва да предприеме мерки и по отношение на конкурентоспособността. Комисията постави много строги изисквания на Харватия, много по-строги от изискванията към други кандидати. За сметка на това Турция се третира доста снисходително и въпреки лошите резултати постигнати от страната, продължаваме да й предоставяме помощи в огромен размер. Господин Кукан. Дякуем за слово. Зайтрашие гласование о Благодаря, госпожо председател. Утрешният вод във връзка с присъединяването на Харватия ще отбележи важен момент. Мисля, че утрешното гласуване ще е възможност на Европейския съюз за Европейския съюз, извинете, да наблегне върху ценностите си. Европейският съюз допринесе за процеса на преход в Харватия, допринесе за установяването на демократичен ред там. Убеден съм, че присъединяването на Харватия ще доведе и до установяването на сигурност и мир в региона. Харватия ще бъде посланник на европейските ценности. В момента е важно да насочим вниманието си към други държави, да ги подкрепим по пътя им към Европейския съюз. Постигнатият от Харватия успех може да е източник на полуки. Надявам се, че ще можем да се възползваме от тези полуки в бъдеще. Приветствам Харватия с добре дошла! az európai unió jelenleg talán történelme legnehezebb időszakát éli amikor az együttműködés Благодаря. Европейския съюз изглежда преминава през най-трудния период в своята история вместо солидарност всички се обръщат а, към себе си и а, не вярват на никого. Така че много се радвам, че дори в тези тежки времена Европейската комисия продължава посветено да работи за присъединяването на Харватия. Една обединена Европа не може да бъде такава без страните от Западните Балкани. И е много важно да работим по проблемите на младсинствата на европейско равнище. Интеграцията на Западните Балкани няма как да е успешна, ако пренебрегнем въпроса за мълцинствата. Надявам се, че Харватия ще изпълни своите обещания, поети преди присъединяването за защита на мълцинствата. И сега господин Фюле има думата. Uh, uh. Госпожо председател, почитаеми депутати. Много ви моля, много ви благодаря за този дебат. Един много положителен, много вдъхновяващ дебат. Много се радвам на широката подкрепа, с която се радва присъединяването на Харватия и се надявам това да доведе утре до един наистина силен положителен вод. Насърчавате и Харватия да продължи да се подготвя за членството. Мониторинга от есента показва, че те са запазили скоростта, с която се движат по пътя към членството и са постигнали високо ниво на подготовка, за да поемат отговорностите на членството при присъединяване. Завършването на тази подготовка трябва да бъде основен приоритет за правителството, което ще бъде сформирано след изборите, които предстоят в страната. Казвам това, за да го подчертая. Няма да има изключения от което и да е задължение, което е поела Харватия в преговорния процес. Тези задължения ще бъдат изпълнени в момента на присъединяване. Също така искам да потвърдя, че ратифицирането ще бъде еднократен акт на базата на член 49 от Договора за Европейския съюз. От страна на Европейската комисия трябва да кажа, че ние сме силно ангажирани в тясно сътрудничество. Ще ви информираме за напредъка на страната в идните месеци преди присъединяване. Отговаряме всъщност на легитимните искания на народ от Европа да се присъединят към Обединена Европа. И този урок, усилената работа на Харватия, всъщност показват как може да се постигне една наистина добра политика по разширяване. Thank you very much, uh, Commissioner. And now, last but not least, I give the floor. Благодаря, господин комисар. И сега на последно място, но не и по значение, давам думата на господин Довгелевич от името на съвета. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми членове на Европейския парламент. Също искам да поздравя водещите преговорите от името на Харватия. Поздравявам и всички участвали в процеса за усилната работа, която положиха, за да подкрепят Харватия по пътя и към Европейския съюз. И на шега мога да ви кажа, че когато Харватия се присъедини, още повече ще свикнете с трудни славянски фамилии, като например Довгелевич. Но заключителните си думи искам да изтъкна следното. Добре си спомням годината 2003, когато парламента гласува за присъединяването на 10 нови държави членки. Добре си спомням и референдумите по присъединяването, проведени в тези държави, в това число и в моята страна, Полша. Тогава евроскептиците заляха гражданите с глупости от рода на економическият Вавилон, който ще се възцари след присъединяването към Съюза. Глупости от рода на края на ценностите, края на християнството. Всичко това се оказа напълно невярно. Погледнете към Полша, към прибалтийските държави. Вижте какъв голям просперитет постигнахме в резултат от членството си. Колко благоприятно ни се отрази разширяването. Надявам се, че когато се състои референдумът в Харватия, разискването ще се основава на фактите. Надявам се, че кампанията в навечерието на референдума ще бъде обективна. Надявам се, че няма да бъдем свидетели на същите дискусии, които се провеждаха в миналото, тъй като те не водят до никъде и са много далеч от реалността. Надявам се, че утре по време на гласуването членството на Харватия ще получи много широка подкрепа. Благодаря много на господин Свобода за поети ангажимент и извършената работа. Благодаря и на Харватия за приноса и към дългогодишния процес. Обеден съм, че в тези трудни времена ние ще можем да отправим послание на основаващо се на динамизъм динамизмът, който ще проистече от присъединяването на Харватия. Министър Ури, és köszönjük Szóboda a jelentéstévőnek is, és várjuk, hogy az Unió... Благодаря на господин Свобода, казва председателят